доклада в този му вид. Мартина Михелс, член на... Е, получихме е, предложение Мартина Михелс да стане член на Комисията по култура и образование. Не виждам възражения, значи е утвърдена. Сега